Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Дами и господа, уважаеми колеги. Ще започнем работа след минутка. Моля, заемете местата си. Откривам а, заседанието, откривам а, наново сесията, а, която продължаваме от 11 ноември. Протоколът е раздаден, има ли забележки? Не виждам забележки. Протоколът е прият. Искам да ви уведомя за следното. С удовлетворение приемаме новината за освобождаване от домашен арест на доктор Анг Сан Су Чи, е, водачка на опозицията в Бирма. Анг Сан Су Чи, една от първите лауреати на наградата Сахаров от 1988 година насам. За, се, за жалост, тя не можа да получи наградата лично. Искам да ви уведомя, че вече написах на Ансан Сучи да даде покане в Европейският парламент на една от нашите пленарни сесии. На 25 ноември отбелязваме Денят на ООН за борба срещу насилието срещу жените, обявен за първи път преди 11 години. Всяка година в целия свят много жени са жертва на насилие, изнасилване и а, е, домашно насилие. В различни части на света продължава а, е, генеталната мутилация. А, е, този варварски а, ритуал продължава и ние трябва да изразим нашето отвращение Трябва да подчертая, че в течение на много години Европейският парламент призовава за прекратяването на физическото и психологическо насилие срещу жените. Испанските власти ме информираха, че господин Рамон Хуареги Атондо ще бъде замесен от госпожа Мария Перес от 16 ноември тази година. Искам да кажа добре е дошла на новата колежка. Искам да ви напомня, че съгласно а, алинея 3, параграф 2 от правилника, новия член а, ще а, изпълнява в пълна мяра своите права, независимо от това, че не са останем, не е проверен мандатът и, евентуално не е взето решение по някакви възражения, стига тя да е попълнила съответната декларация, че няма, не изпълнява функции, които не са несъвместими с работата на депутат в Европейския парламент. Искам да ви уведомя, че господин Клаудио Киприян Танасески се е присъединил към групата на а, Прогресивният алианс на социалисти и демократи от 15 ноември 2010 година. Искам също така да ви уведомя, че господин Пино Арлаки също се е присъединил към групата на Прогресивният съюз на социалисти и демократи в Европейският парламент от 18 ноември 2010 година подписване на законодателни актове, прияти по обикновената законодателна процедура. Искам да ви уведомя, че заедно с председателя на съвета в среда ще подпиша 14 законодателни акта, прияти по обикновената законодателна процедура, съгласно член 74 от правилника на парламента. Текстовете на съответните законодателни актове са на ваше разположение. Може да проверите всеки момент, когато пожелаете, какво се подписва. Сега промени в дневния ред. Дневният ред беше прият на 18 ноември, съгласно а, член 137 и окончателният вариант а, сега вече е раздаден. Сега, през понеделник политическите групи предлагат дебатът по докладът на господин Берлингуер за аспектите на гражданско, търговско, семейно и частно международно право, отнасящи се до прилагането на Стокхолмската програма, да бъде свален от дневния ред. Докладът ще бъде гласуван направо утре във вторник, без да бъде дискутиран. С други думи, докладът остава на, в дневния ред. Утре ще бъде гласувано по него, няма да има обаче дебати. Политическите групи, всички заедно, предлагат тази промяна в дневния ред. Промяната в дневния ред е приета. За вторник не се предлагат никакви промени в дневния ред. Господин Шулц, имате думата. Уважаеми господин председател, в е, вторник дневния ред съдържа 6 доклада на колегата Матера относно използването на средства от е, Глобализационния фонд за Нидерландия. Аз взех думата, защото не смятам, че е коректно, както и колегата Дол, да бъде атакуван по този начин от нидерландската преса. На председателския съвет колегата Дол каза нещо, което стана повод за дискусия от е, различни ръководители на политическите групи. Дали трябва тези доклади да бъдат свалени от дебата за бюджета? Искам да направя две забележки в тази връзка. Първо, трябва да оставим доклада е, на, в дневния ред, трябва да го приемем и средствата от е, фонда трябва да бъдат преведени на Нидерландия. Обаче, второ, колегата направи бележка на председател председателския съвет и тя е следната. Ако не се даде възможност с на хората да бъдат е, е, запитани и да дадат обяснение, тогава е, трябва да си помислим какво изобщо може да се каже на председателския съвет. Това от една страна. От друга страна, Европейският парламент не е този, който твърди, че се разхищават средства. Това твърди част от нидерландското правителство. Тези хора непрекъснато твърдят, че в Европа се разхищават средства, поради което Европейския съюз трябва да получи по-малко пари. Матера доказва точно обратното, че средствата от бюджета са изразходвани много разумно и в Нидерландия в частност за много важни проекти. За това приемането на тези доклади показва, че критиката в Нидерландия е неоснователна. Благодаря. Е, дякую, пане Много ви благодаря, господин Шулц. Знам за този въпрос, знам за, и за статиите в холандските медии. Бих искал обаче да подчертая, че въпросът по мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване по глобализация ще бъде на дневен ред утре и гласуването ще състои утре. Няма промяна. Сега преминаваме към сряда. Конфедералната група на Европейската обединена левица поиска да има гласуване по проекто резолюции по Западна Сахара след гласуване по проекто резолюция по време на тази сесия, не през декември, както първоначално се предлага. Господин Ферера ще се изкаже за това предложение. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Западна Сахара е толкова тежка, че този парламент би трябвало да вземе отношение по тази ситуация. Има факти, които не могат да се отрекат. Ние виждаме непрекъснато картини на нарушения, разрушени лагери на жителите на Западна Сахара, много е, ранени лица, много безследно изчезнали и също така не беше дадена възможност делегация на Европейския парламент да отиде там. Тя дори беше върната от мароканското правителство. Същото нещо се е случвало на министри, представители на неправителствени организации и национални парламенти. Така че ако сега не вземем отношение, това би означавало, че ние наистина се държим непонятно и се превръщаме в съучастници, а това би било в противоречие с ценностите, които изповядва Европейският парламент. Затова моля колегите да приемем по време на тази пленарна сесия резолюция. Благодаря. Благодаря ви. Сега бих помолил някой да се изкаже за предложението. Да, моля. President, I think the arguments gave by the GUE are absolutely relevant, important and necessary, so our group support this position. E, dziękuję bardzo. Kto chciał się wypowiedzieć przeciwko temu wnioskowi? Pan przewodniczący Schulz Господин председател, моля колегата Ферера за един момент внимание. По време на председателския съвет и при подготовката му тази тема беше дискутирана много интензивно. От името на моята политическа група аз искам да кажа, че сме много загрижени от ставащото в Западна Сахара. Ако картините, които ние видяхме, са вярни, тогава това трябва да стане не само повод за сериозен дебат, но и за последици. Всичко това означава, че трябва да подходим сериозно към тази тема. И част от този сериозен подход е да обсъдим тази седмица събития. По наша молба, мароканският министр на външните работи прояви готовност да дойде в Комисията по външни работи. Той не е задължен да направи това, а факта, че иска да го направи, трябва да даде повод е, да се възползваме от това. И смятам, че не е уместно след това да приемем резолюция. Аз мисля, че е по-добре е, да приемем резолюцията в светлината на информацията и възможностите, които е, има Комисията по външни работи да зададе въпроси на мароканския външен министр. До днес след обед това беше консенсусно решение между всички политически групи. Благодаря. Благодаря. Нека сега да преминем към гласуване. Кой е за предложението? Кой е за предложението, внесено от господин Ферейра? Е, кто с панства е спше... Кой е против? Musimy sprawdzić. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по електронен път. Czy wszyscy głosowali? Всички ли са гласували? Край на гласуването. Предложението се приема. Мнозинството е за. С пана Ферейри. В съответствие с предложението на господин Ферейра, гласуването ще се състои тази седмица. Ще ви съобщя кога точно. Гласуването ще се състои в четвъртък. Крайните срокове са следните. Предложение за резолюция се внасят до утре до 12 часа на обяд. Утре, вторник, 23 ноември. Изменени и съвместни предложения за резолюции до 12 часа в сряда, 24 ноември. Това е сряда, 24 ноември, 12 часа на обяд. Това е крайният срок за внасяне изменения и съвместни проекторезолюции. И накрая, крайният срок за изменения към съвместните предложения за резолюции е 1 часа сряда 24 ноември, т.е. 1 час по-късно. Ще повторя. Гласуването ще се състои в четвъртък. Благодаря ви. Сега промените за четвъртък и по този начин дневният ред е одобрен. Има е, нещо неотложно за Тибет. Става дума за следното. А, Китай иска да наложи китайският език на Тибет. Намирам, че това е проблем, който заслужава дебат в пленарна зала в присъствие на госпожа Аштон, защото не става дума само за неотложен случай. Става дума за основната политика на Китай към Тибет. Ако множеството иска това да бъде обсъдено в спешен порядък, но тъй като знам, че а, през декември дневният ред не е особено натоварен, тогава бихме могли да имаме дебат в присъствие на госпожа Аштон и да обсъдим цялостната политика на Европейският е, съюз спрямо Китай и неговото отношение към Тибет. Благодаря, благодаря колега. Благодаря господин Кон Бендит. Моля ви повдигнете този въпрос на председателският съвет. Като председател на вашата политическа група ще имате тази възможност. Благодаря.